Господин председател, уважаеми колеги! Катедралата дам беше първата катедрала в живота ми. Като бивш гражданин на Париж, като италианец, като европеец, аз съм ранен в сърцето си. Както и всички останали. За това, което се случи вчера в Париж. Ние сме в мислите си с французите, с Франция. Онова, което се случи вчера, не е рана, която ще очуми бързо. Всички ние трябва да се ангажираме. Един депутат а, отправи предложение всички ние да дадем своя принос, да сложим е, една котия и в нея всеки да сложи това, което е спечелил днес, е, за да се помогне за е, реставрацията. И това би било едно положително послание на Европейския парламент. От името на Европейския парламент искам да благодаря и на всички френски огнеборци, които вчера работиха самоотвержено срещу огъня, който руши сград, катедралата. Разчитам на вас. Аз мисля, че това послание на Европейския парламент, мисля, че и на комисията, и на а, съвета ще бъде нещо като морална подкрепа за Франция и всички французи. Започваме заседанието. Първа точка в дневния ред. Заключение от заседанието на Европейския съвет от 10 април 2019 година относно оттеглянето на Обединеното крас от Европейския съюз. Веднага давам думата на председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, уважаеми приятели, от тази трибуна искам да изразя своята солидарност с френския народ във връзка с а, огромната трагедия. Казвам го не само като председател на Европейския съвет, но и като граждани на Гданск. 19% из а, разрушено и след това възстановено. И вие ще а, възстановите своята катедрала от Страсбург. Призовавам всички 28 държави членки да се включат в това начинание. Знам, че Франция би могла да се справи и сама, но тук става дума за нещо повече от материална помощ. Пожарът на катедралата Нотра Дам ни напомня, че нас ни обединява нещо много по-голямо и много по-дълбоко от договорите. Днес ние разбираме по-добре същността на онова, което ни обединява. Знаем какво бихме могли да загубим и бихме искали заедно да го опазим. Миналата седмица Европейския съвет на 28 държави членки в е, споразумение с правителството на Обединеното кралство одобри удължаване на срока на оттеглянето до 31 октомври. По този начин британските приятели ще имат възможност да намерят изход от сегашната ситуация. Надявам се, че те ще използват това време по най-добрия възможен начин. Европейският е, съвет е, ще е, очаква ясно послание от Обединеното кралство за това, което предстои. Ако ще бъде ратифицирано споразумение, удължаването автоматично ще бъде прекратено на първия ден от следващия месец, когато Великобритания ще напусне Европейския съюз. Ясно е, че е, споразумението за отегляне няма да се преразглежда. Но, за да се улесни процеса на ратификация, 27-те държави членки са готови да, обми... да обсъдят политическата декларация ако ситуацията се промени. Миналата година Европейския съвет промени логиката за предоставяне на много по-дълго удължаване от поисканото от Обединеното кралство и и аз предложих по-дълго увеличаване. Според мен то има редица предимства. Първо, само един по-дълъг срок би дал възможност всички варианти да останат на масата подобно или ратификация, или допълнително време за преосмислене на Брексит, ако това е желанието на британския народ. Второ, удължаването ще даде възможност на Европейския съюз да се съсредоточи върху други приоритети, като търговия с САЩ и новото ръководство на Европейския съюз. Някои се притесняват, че Обединеното кралство би могло да се опита да създава обструкции във функционирането на Европейския съюз. Ние обаче не се подадахме на това паникьорство. В самото начало на процеса на Брексит Обединеното кралство е конструктивен и отговорен член на Европейския съюз. Поради тази причина не смятаме, че промяна е необходима. На трето място, гъвкавото удължаване отлага вероятността от напускане без споразумение с 6 месеца. Това дава, това успокоява нези, които се притесняват от хаотично напускане. Ние се. Що се отнася до евентуалното участие на Обединеното красо в изборите, ние трябва да се отнесем към този въпрос сериозно, тъй като евентуалните членове ще бъдат в парламента 4-5 месеца и ще имат всички права и задължения. Казвам това, защото съм противник на идеята че по време на, докато тече удължаването, Обединеното кралство трябва да бъде третирано като член втора категория. Ето защо аз ви призовавам да отхвърлите всички идеи в този смисъл. Знам, че от двете страни на Ламанша всички, в това число и аз, сме изтощени от Брексит, което е напълно разбираемо. Това обаче не е оправдание да кажем, айде да, набързо да приключваме, просто защото се уморихме. Ние трябва да продължим да подхождаме към Брексит по цивилизован и открит начин. Каквото и да се случи, нас ни обединява обща съдба и искаме да останем близки приятели и партньори в бъдеще. По време на Европейския съвет един от лидерите ни предупреди да не се подаваме на мечти и да не смятаме, че Брексит може да бъде отменен. Аз тогава не отговорих, но днес пред вас бих искал да кажа, че в е, този труден момент на нашата история ние не можем да нямаме мечти. Не можем да се подаваме на фатализъм или поне аз е, няма да спра да мечтая за по-добра и обединена Европа. Уважаеми приятели, това е последната ни среща в този мандат. Аз се надявам, че ще имам възможността да се видя с повечето от вас след изборите. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Сега думата има председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Господин председател, госпожи и господа парламентаристи, вчера беше ужасен ден за всички, които обичат Франция и които обичат Париж. В живота на всички нас Париж не е неутрално място. Това е град, в който винаги искаме да се влюбим в този град сполетян от трагедия. Това е трагедия не е само за архитектурата, но и за живота на французите. Този символ а, се разрушава от а, пламъците. Мнозина са унези, които посещават Нотрадам и тях ги боли. един важен символ на Франция е сполетян от трагедия и аз искам да изразя на, на Франция солидарността и съчувствието от страна на Европейската комисия. Е, ранена беше Европа, Франция беше ранена. Всички ние бяхме ранени. След приключването на Европейския съвет е в ранните часове на четвъртък Европейската комисия и аз самият сме в пауза от Брексит. Ние обръщаме внимание на положителните приоритети, положителната програма на Европейския съюз. Ще бъда кратък. Миналата седмица Европейския съвет се споразумя с Обединеното кралство и предостави удължаване на периода на срока за напускане до 31 октомври. Това беше приемлив резултат по три основни причини. Първо, и с подкрепата на парламента приехме необходимите неотложни мерки и сме готови за Брексит без споразумение. Но Съюзът няма какво да спечели от хаос в Обединеното кралство. Е, единствените, които ще спечелят, са унези, които се стремят към едностранен подход. Никога не бихме изхвърлили свой член. Второ, ние защитихме неприкосновеността и функционирането на парламента и всички наши институции. Ако Обединеното кралство е член на Европейски съюз на 31 май, трябва да организира европейски избори. В противен случай, ако споразумението не бъде ратифицирано 22 май, удължаването приключва на 31 май. Това не е е, не са, това не е приемливо. Ние не бива да обсъждаме Брексит е, всяка седмица и дадахме възможност Обединеното кралство възможността да намери изход от е, безисходицата. След като влезе в сила споразумението за оттеглянето, комисията ще работи заедно с Европейския парламент, така както правеше и по време на преговорите пълната прозрачност на преговорите и ефективната екипна работа с координационната група е, е нашата сила. Искам да кажа, че това ще продължи и при изпълнението на споразумението за отегляне. Когато трябва да бъде взимано решение в съвместния комитет, комисията ще привлича парламента и винаги ще отчита становището му. Винаги сме обръщали внимание на Камерата на общините през последния месец, но нека да бъда пределно ясен за Брексит. Нищо не може да бъде решено без да има съгласието на парламента. Нищо не може да бъде решено без да се вземе предвид това, което мисли парламента. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, 31 октомври е новият срок за организирано излизане на Обединеното кралство от ЕСА ако до тогава британският парламент не е взел решение в полза на постигнатото споразумение, тогава ще трябва неорганизирано Великобритания да напусне Европейския съюз. Е, Великобритания е взела решение да се оттегли. Е, някои смятат, е, че може би и след 31 октомври ще трябва да удължаваме срока. Не, това не е моята работна хипотеза. 31 октомври не е магическа дата, но 31 октомври е последната дата, на която аз ще бъда председател на комисията няма да има нощно заседание на 31 октомври, защото в 12 часа през нощта ще трябва да напусна заседанието и а, а, Доналд Туск ще трябва да го води. А, аз станах председател на Европейската комисия, защото бях избран и защото винаги европейските въпроси са ми лежали при сърце. Смятах, че ще мога да работя за Европейския съюз, ще мога да работя за реформата на економическия и паричния съюз. Не постигнах толкова, колкото ми се искаше, но при всички положения поставихме основи на всичко това, което ще трябва да се извърши през следващите години. За съжаление, споразумението между държавите членки остана за 2021 година. Много от държавите смятат, че могат да станат жертва на цялата тази история около Брексит. Ние трябва да се погрижим те да не останат в ролята на жертвите, да не се усещат като жертви и да не се отдалечават от Европа. Какъв ще бъде пътя, който ще избере Великобритания, това ще се реши в Лондон. Колкото по-бързо, толкова по-добре бих приветствал едно споразумение между правителството и опозицията и ето, че вече се водят разговори между тях. Това е напредък в британския контекст. В нормалния, обичайния контекст не е нормално толкова дълго време да не желаеш да седнеш на масата, за да водиш тези важни разговори. Кога британците ще напуснат Европейския съюз? е единствено в ръцете на британците. Как е, е, британците ще напуснат Европейския съюз. Това през 2018 е, октомври месец решихме заедно с британското правителство. Това споразумение, постигнато през ноември 2018, продължава да въжи. Няма да има допълнително предоговаряне. Е, това е в крайна сметка въпрос, за който а, е, а, е, сме се разбрали и ще можем да говорим за бъдещето на Европейския съюз, ако смятаме, че е необходимо. Бъдещето на Европейския съюз надхвърля Брексит. Той не трябва да прече на нашата работа по основните приоритети. Поради тази причина Европейския съвет се споразумя за два принципа. Първо, докато Великобритания е член на Европейския съюз, разчитаме на конструктивно сътрудничество, отговорно и искрено сътрудничество. Това е принцип от договора, който ние ще спазим. Ние не само спазваме този принцип, ние искаме лоялно и отговорно сътрудничество. На второ място няма държава членка, в манастир. Ако някоя държава членка иска да напусне, трябва да се уредят бъдещите въпроси. Това не е нищо ново, честно казано. През декември 1997 председателя на Европейския съвет създаде Еврогрупата. В нея влизат всички, които са засегнати от паричния съюз. Те се обединиха, като резултатите бяха доста добри. Но Европейския съюз е изправен пред много стратегически предизвикателства, на които трябва да отговори. В Сибио през май ще обсъждаме стратегическите насоки на Европейския съюз за идните години – на следващо място многогодишната финансова рамка. Поне също трябва да вземем решение, принципно през октомври. Трябва да изберем и бъдещия парламент, най-голямото избирателно тяло. Трябва да се избере и нов председател на комисията – Европейския съвет е, трябва да определи нов свой председател. Бъдещето на Съюза е нашето място в света. Това са търговските спогодби, отношенията ни с големите международни партньори, най-вече Китай, с който миналата седмица проведохме доста конструктивна среща на върха. Г20 през идния месец ще обсъди бъдещето на световната търговия. Честно казано, всичко това е по-важно от перипетиите, свързани с Брексит. Европа продължава своя път. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да напомня на колегите, че по време на заседанието на съвета аз държах много да си има предвид ролята на парламента, че парламента не може да се използва като такси по всички преговори за Брексит. Трябва да имаме предвид ролята на нашата институция. За нас това е приоритет. Мисля, че мога да говоря от името на всички колеги. Ние е първата институция в договора и държим към нас да проявяват уважение всички 28 държави членки. Думата има господин Гонзалес Спонс от името на НП. А, нека първо да е, кажа няколко думи за болката, която изпитах вчера, когато видях Парижката света Богородица в пламъци. Болка, която най-вероятно всички европейски граждани са усетили. Ние всички желаем да участваме в възстановяването на църквата. Но ако само плачем, няма да направим нищо ново, няма да изградим нищо. Ето това въжи не само за е, Нотърдам в Париж, това въжи и за Европейския съюз. Европейския съюз е, трябва да се е, ангажира с е, подпомагането на е, възстановяването на църквата в Париж. Е, всички ние трябва да участваме в е, възстановяването на е, Парижката света Богородица. Е, пожарът, е, обхванал е, църквата е, Нотърдам, ни показа всъщност как възникна от пламъците Европейския съюз, от пламъците на Втората световна война, когато всичко лежеше в разруха. Европейският съюз е една общност на принципи и ценности. Когато нещо не функционира. Естествено са необходими реформи, необходимо е възстановяване, необходими съдействия. Е, Европейския съюз е, няма защо да води преговори по такива въпроси. Все едно какво ще се случи точно. Е, изводите от Брексит са, че не бива да се обещава това, което не можеш да постигнеш. И освен това, лъжите водят само до разочарование и разруха когато става дума за нещо добро, нещо изградено, не бива да лъжеш и с лъжи, да се опитваш да го разрушиш. Ако политиците в Великобритания не могат да постигнат решение, тогава ще трябва да дадат възможност на народа да каже какво мисли. Е, твърде е, много говорим, може би, за Брексит, твърде малко за всичко останало, а то е много важно. На е, британските политици след пожара в Париж трябва да осъзнаят, че Европейския съюз става все по-европейски. От името на групата на социалистите и демократите, господин Одобуман. Уважаеми колеги, тази сутрин всички сме единни по отношение на Париж. Основателно бе казало, че Нотр Дам е и нашата кауза. Основателно бе казано, че Париж не е сам. Френската нация не е сама. Това е изразът ни на европейска солидарност. И в духа на тази солидарност искам да поздравя председателя Туск – за това, че пое отговорността да даде на Обединеното кралство тази отсрочка, защото по този начин избегнахте скалата. Кой щеше да плати цената, ако се падне от скалата? Не лъжците не тези с празните обещания. Всички европейски граждани ще да я платят. Трябва да разчитаме на прилични работни места в този свят. Вие много добре знаете за това. Вие си играехте с съдбата на гражданите на вашата държава. Това не е редно. Това бе избегнато от председателя Юнкер, Туск, от председателя на Европейския съюз, от отговорни ръководители. Това е добър сигнал. Поздравявам и господин Туск за това, което каза по въпроса за правото на държавите членки до тогава, докато те са членове. Това не е тесно партиен въпрос. Това е въпрос, който опира до демокрацията, отговорността ни към гражданите. Ние ще приветстваме, разбира се, колеги от Великобритания в парламента и те ще имат същите права като всички останали депутати. Моята партия ще се бори за това във всеки един случай. Обеден е, съм, че и след 23 май ще е, се води дискусия в Обединеното кралство. Е, това ще бъде началото на края на Брексит. Защото най-сетне хората в Обединеното кралство ще имат възможност да кажат какво мислят. Парламентът е блокиран. Винаги съм смятал, че в такива ситуации трябва въпросът да се отнесе до населението, до гражданите, защото те трябва в крайна сметка да кажат какво мислят върнете нещата в ръцете на народа. Това е призивът, който мога да отправя. Когато говорим за Брексит, трябва да си даваме сметка, че не става дума само за Обединеното кралство. Брексит е въпрос, който засяга и всички останали в Европейския съюз. Той е много повече от Обединеното кралство. Става дума за Путин и Тръмп, е, е, за Салвини и е, Сие, Робърт Шуман и Моне, Вили Бранд, Конрад Аденауер са мислили в много по-голями мащаби и са мислили за бъдещето на Европа, когато са взимали това решение вие в Финландия, в Швеция би трябвало да разберете, че е, ние сме тези, които в крайна сметка ще вземем съдбините на Европейския съюз в ръцете си. Европейското съзнание трябва да присъства навсякъде, независимо от това дали сте в Андалусия, в Швеция, в Финландия, в Италия. Не бива да оставяме нещата в ръцете на тези, които искат да разрушат Европа. Ние, социал-демократите, ще се борим до край за е, укрепването на Европа. Благодаря ви. От името на консерваторите и реформаторите, господин Камал. Господин председател, когато с нощи гледахме кадрите от горящата катедрала Нотр-Дам, човек не може да не си помисли, че е време да загърбим конфликтите. Моята съпруга е работила в Нотр-Дам и ние бяхме там миналия месец. Направихме снимки. Помислете си колко милиони по света са съзерцавали тази сграда. Това е, тя е символ не само на Париж и на историята на Европа. И въпреки, че това не е сграда на моята религия, аз споделям мъката, която всички вие изпитвате и аз мятам, че всички ние трябва да дадем помощ за възстановяването й. Обединеното кралство щеше да напусне Европейския съюз през март. Но нека да приемем нещата такива каквито са, но Обединеното кралство продължава да държи на напускането по организиран начин. Така че и в Европейския съюз, и в Обединеното кралство да могат да се спрат на това, което Ян Клод Юнкер каза, положителен дневен ред. Да, разбирам, че търпението ви започва да се изчерпва и сигурно се чудите какво се случва в Уестминстър членството в Европейския съюз е конфликтен въпрос в моята страна и в двете основни партии. Знам, че мнозина в тази зала биха попитали защо не започнахте преговори между двете партии по-рано. Това изглежда естествено за мнозина в тази зала, само, че не така функционира британската система на парламентарната демокрация. В Камерата на общините двете партии са, една, са разположени една срещу друга, а не е, едни до други, както тук. От едната страна са управляваща, от другата опозицията. И а, това е състезателен а, тип политика. Така че а, Разширяването, удължаването на член 50 може би не е отговорът, който мнозина искаха, но това дава възможност да търсим повече варианти. Се надявам, че моите колеги в Уестминстър няма да се бавят. Економиката, политиката, обществото имат нужда от сигурност. И ние трябва да търсим бързо решение, за да не участваме в изборите. Дойде време за прагматизъм. А, нека а, да го направим. Благодаря ви, господин Тух, за конструктивния подход а, в сравнение, особено с някои неодавнашни изявления. Хубаво е това, което казахте, че не бива да си разменяме обвинения, а да бъдем партньори, да изградим едно партньорство, което да издържи на изпитанията на времето. Господин председател, Обединеното кралство и в миналото е била в трудна ситуация, но а, ние имаме репутацията на страна, която успява да се справи с трудностите. Накрая нека да кажа нещо лично. Е, може би това е последната ми е, реч в тази зала след близо 14 е, години. Независимо от това дали между нас е имало съгласие или не, независимо от това дали те преизбират или преминаваш на към други предизвикателства, искам да благодаря на всички вас и да ви пожелая всичко най-добро за бъдеще. Благодаря, господин Кама. Следващият е председателят на групата на либералите и господин Верховстат. Господин председател, председателя Туски на председател, с председател Юнкер искам да изразя съболезнованията си за тежкия пожар с нощ, но съм сигурен, че със съвместни усилия ще реставрираме Парижката света Богородица – тя ще стане още по-хубава, отколкото в миналото. Тази катедрала е катедралата на Франция, катедралата на Европа. В това съм сигурен. Господин председател, господин Туск, знам, че парламента няма глас по отношение на решението, което сте взели в сряда. При все това обаче искам да ви предупредя за едно нещо, а именно последиците от решението от миналата седмица – защото до сега запазихме единството в Европейския съюз, единство между 27 държави членки, но и единството между трите институции – съвет, парламент и комисия. Единство изградено основа на усилията на преговарящия господин Мишел Барние. Искам да го поздравя за цялата свършена работа Това единство, според мен, честно казано, господин Туск е застрашено в момента. Вместо да изпратим госпожа Мей в Лондон без никаква отсрочка или с много кратка отсрочка, в крайна сметка, от няколко дни, седмица, вие й давате 6 месеца. 6 месеца. Всички знаят, че на 31 октомври Датата много бързо ще дойде. Няма да има цялостно преосмислене на Брексит до тогава. И също време тази дата е достатъчно далеч, за да има бездействие. Това е проблема на вашето решение. Няма да наричам това пълна безмислица, като колегата, който нарича всичко безмислици в парламента. Но съм сигурен, че това ще продължи несигурността. Ще удължи вземането на решение. И най-вече бъркотията на Брексит ще бъде внесена в Европейския съюз. Това ще подкопае предстоящите избори. Опасенията ми са, не знам дали имате сходен израз във вашия език, но както казваме холандски, това ще се превърне в един галабарник. Британските членове ще пристигат, ще се заминават, на резервните места ще чакат колеги от други 14 държави членки. Уестминстър беше наречен вече монарник и мисля, че Страсбург може да бъде наречен и галабарник. Опасявам се, господин Туск, че с това решение натиска за споразумение между партиите просто ще изчезне. Той ще бъде ослабен. И консерваторите и либаристите ще направят отново това, което вършат месеци наред. Доказателство за това е, че първото решение след вашето решение, взето от камарт на общините, бе да се обяви парламентарна вакансия. Единственото, което може да ни спаси е Найджел Фараш. Това не съм го казал друг път в парламента. Защо? Защото той вече води кампания днес. Води преговори с консерватори, с старите партии. И може да спечели сериозна победа на европейските избори. И така, двете партии трябва да проявят разум и да сключат споразумение помежду си незабавно, за да избегнат това бедствие. И господин Туск, вие казахте нещо, което повторихте преди малко. Може да се избегне развода на Великобритания. В крайна сметка обаче решението е взето от британците – решението вместо да убие Брексит, може да убие Европа. Да доведе до буксуване години наред, да се влага енергия в преговори с лидери като господин Корбин, които презират Европа. В този момент се нуждаем от цялата си енергия. Трябва да вложим цялата си енергия в обновяването на Европа, в неговата реформа – върху това трябва да акцентираме всички ние и вие като председател на Европейския съюз, съвет. И този дух, според мен, липсваше миналата седмица в среда. Благодаря. Thank you. Madam Zimmer, for two... Благодаря, госпожа Цимер, за две минути. Meine Herren und Damen Präsidenten, liebe Госпожи и господа, господин председател на парламента, господин председател на комисията и господин председател на съвета. Има моменти, в които трябва да спрем с политическите разисквания и сблъсъци. Събитието от Париж вчера показа колко ранима е нашата култура, нашата история, нашето бъдеще, нашата Европа. И като че ли това е много по-важно от всичко останало, което се случва тук. Нотърдам е символ за френската история, за френската култура, за европейската история и култура. И когато започнах да уча френски на времето, страдах, защото смятах, че цял живот няма да имам възможност да отида до Париж и да видя Нотърдам на място. И сега действително е показателно това, че всички ние, независимо от политическите групи, към които принадлежим, показваме на френските граждани и на Франция, че ние сме с тях, че ние ще им помогнем. Независимо от това, за което говорим тук в момента, аз мятам, че е фатално това решение на последния съвет. Е, влизане или е, излизане е, толкова месеци в крайна сметка е, минават и години минават без да се вземе решение и сега отново има допълнително удължаване. Какво е бъдещето на Европа? Как Европа ще понесе всичко това, което вие решавате? Очевидно не сте мислили е, през лятото има лятна вакансия и чак тогава, през септември, след лятната вакансия, отново ще бъдем тук в Европейския парламент. Британските колеги ще бъдат с нас, след което, да кажем, ще трябва да излизат и един месец след като парламента е заработил, да кажем, те ще излязат от парламента, ще идват следващите депутати, които ще заемат тяхното място от различни страни. Какво е това? малко ли понасят държавите членки поради тази бъркотия? И сега отново ще трябва да настъпи хаос и в Европейския парламент, който ще се отрази на целия легислатурен период. Аз мятам, че това решение е погрешно. Благодаря. Благодаря, госпожа Скот Кейто, за минута и половина. Госпожо председател, Великден и пак сме тук като милиони британци и аз много се радвам, че съм тук. За мен е прекрасно това, че успях да изкарам до края мандата, който ми дадаха гражданите на Гибралтар и много се радвам, че Великобритания ще участва в изборите за Европейския парламент това ще бъде в е, чест на ценности на Европейския съюз. Ние ще мобилизираме най-мощните проевропейски сили и ще се борим за по-справедлив и зелен Европейски съюз. Благодаря на съвета и особено на председателя Туск за това, че ни даде възможност е, да преосмислим решението си за напускаме. Е, бащите основатели са работили в трудни времена и за да приемат страни, които са имали трудности у дома. Като депутат от Зелените винаги съм била на, имала твърд подход към Брексит. Само, че нека да имаме предвид чувствата, които предизвикаха чувство на безпомощност, за това, че си изоставен. Това потикна хората да гласуват за Брексит. Пожелавам ви позитивна кампания. Нека да покажем на хората какво може да им донесе Европейския съюз. Нека не се подаваме на песента на десните сирени. Едно ние трябва да убедим гражданите, че бъдещето ни е като член на европейското семейство. Господин Фараж за 5 минути. Благодаря. 20 години се опитвам да спра да работя тая работа и мисля, че успях малко. Само, че май ще се връщам. Мнозина от нас ще се връщат. Господин Ферховщат е прав. Да, казал го това за първи път. Прав сте. Ние ще спечелим тези избори с нашата партия. Управляваща партия на Мей и опозицията Корбин дали ще се споразумеят и ще приемат постоянен митнически съюз и с това членство в единния пазар. Ако това се случи, Brexit партията няма да спечели европейските избори, а ще спечели парламентарните избори. Защото предателството ще е пълно. Не смятам, че това ще се случи. 15 години като председател на група съм бил на редица срещи на върха и съм виждал конфликт между нациите, европейски институции, било то Австрия, Ирландия, Унгария или Гърция. Има едно златно правило. Брюксел печели. Силата и мощта на Брюксел винаги печелят. Никога не съм бил на европейска среща на върха, като тази от миналата седмица. За втори път, в рамките на две седмици, британският премиер идва да моли за отсрочка на процедурата по член 50. Това е унизително. Не е просто самото присъствие в Брюксел, това е унизително за нашата държава и световното й реноме. Защото много от държавите, които ни харесват, смятат, че сме велика нация. Премьерът обеща да напусне 29 март. След това каза евентуално на 12 април – и определено на 30 юни. А сега, доколкото разбираме, на 31 октомври. Хелоуин, пакост или лакомство. Ако това бе последния ден, надявам се, че заедно ще се тръгнем тогава. Но ако оставим всичко в ръцете на този ужасяващ премьер и нашите политици в парламента, знам, че това просто няма да се случи. В миналото, както знаете, винаги съм критикувал безотчетната власт на бюрократите в Брюксел. Но трябва да кажа, че тази бъркотия не е по ваша вина. Позицията ви е ясна от самото начало. Бъркотията се дължи на британската политика, на двете партии, които ни обещаха в своите предизборни програми, че ще осъществят Брексит. Те подписаха член 50 и изрично казаха, че ще се тръгнем с или без сделка. От тук идва предателството. Споделям с депутатите тъгата, свързана с Парижката света Богородица. Нещо красиво е загубено, но се губи нещо много ценно в Великобритания – Във вестник Таймс много добре се описва положението от вчера. Демокрацията на Великобритания на 29 март 2019 е, година. Със съжаление трябва да обявим смъртта на демокрацията в нейния сън на 29 март 2019. Причина за смъртта. Нечестна игра. Виновниците първо трябва да бъдат изправени пред съда. Демокрацията иска правова държава, права на човека. Ще, липсвам, ще ни липсва много демокрацията. Бог да пощати душите ни. Това, което се случва в парламента в Великобритания, не касае Брексит и напускането на Европейския съюз, а същината на нашата държава. Ние сме най-дългогодишния парламент, баща на парламентите в света. Принципите на демокрацията не са само за нас, но и за нашите приятели в Европа. Аз усещам разочарованието в моята държава, но също и гнева. Не такъв, че да доведе до жълти жилетки, но хората смятат, че се нуждаем от мирна революция в нашата страна. Трябва да премахнем двупартийната система, която толкова ни разочарова. И мисля, че всички ще бъдете много изненадани от случилото се на май 23. Това ще е ново бъдеще за британската демокрация. И Бога ми, тя има въпиюща нужда от това. има искания по процедурата синя карта, но а, във връзка с речите на лидерите на политическите партии няма да има процедура синя карта. Господин Батън има думата. Това никога няма да се случи. Решението на референдума от 2016 година предвиждаше бързо излизане от Европейския съюз. В крайна сметка всички тези хора, които гласуваха за Брексит, бяха измамени. Изобщо няма да се поставя въпроса за референдума, каквото и да кажат политическите партии в момента и каквото и да направят. На практика атмосферата е отровена. Ние трябва да излезем от Европейския съюз. Либералните демократи всъщност измамиха гласоподавателите. ЮКИП е истинската партия, която усеща настроенията на гласоподавателите. И всеки знае как мислят гражданите в Великобритания. Едностранчивото, безусловно, излизане очевидно става все по-близък вариант и все по-възможен вариант. Никога Великобритания не се е подчинявала дълго на чужда сила и това въжи и за Европейския съюз това естествено означава мирно интегриране с всички останали, мирно сътрудничество, но но някои ще искат по-тясно интегриране, други ще искат повече независимост, ако се стигне до споразумението. Така че е, много от гражданите е, няма да са доволни отново. Те желаят възстановяване на демокрацията, на демократичната отчетност, е, спиране на економиите и развитие на економиката в интерес на гражданите и в интерес на Обединеното кралство. Те не желаят бъркотията, създадена около миграцията. Те желаят да запазят своите ценности, своята култура, своята цивилизация. Вие говорите за популистски вод е, в е, цяла Европа. А ние сме изправени пред е, въпроса искаме ли да останем в Европейския съюз или искаме да излезем. И Референдумът вече е проведен, не забравяйте. Членовете на ЮКИП, които ще бъдат избрати на 23 май, ще продължат неотклонно да следват своята позиция излизане от Европейския съюз. И съвсем ясно се обръщам към правителството на Великобритания. Оставете ни да излезем от е, Европейския съюз, защото това е волята на гражданите. ЮКИП винаги е искала излизане а, е, от а, е, Европейския съюз и хората в Великобритания ще ни последват, ако това не стане до 23 май. Благодаря, госпожо председател, колеги. Пожарът в катедралата Нотр-Дам беше драматичен кадър. Ние искаме да живеем в общност. Както казва Ортега и Гасет, желанието за живот се проявява най-силно в драматични моменти. Аз искам да благодаря на съвета за удължаване на срока. Избегнахме катастрофата само у нези, които не искат доброто на Великобритания са против. Не съм изненадан от казаното от господин Фараш, но съм изненадан от казаното от господин Върховщад, който иска да изрита Обединеното кралство. Популя... Популистите и федералистите работят за пореден път заедно. Не от това имаме нужда. Имаме нужда от прагматизъм и сътрудничество и аз съм убеден, че а, това ще е подхода и по време на следващия мандат. Благодаря, господин Бров, за една минута. Госпожо председател, господин председател на съвета, господин председател на е, комисията, колеги, дали през октомври ще бъдем в същата ситуация като днес или ще бъдем в нова ситуация? Аз мятам, че Корбин и Мей ще се споразумеят помежду си. Но естествено блокажа в е, британския парламент трябва да бъде преодолян. Дали ще се излиза и как ще се излиза, това е, е решение в крайна сметка на Великобритания, но се надявам, че няма да има твърд Брексит, неорганизиран Брексит. Въпросът за търговските войни, за миграцията, за несигурността, безопасността, за правата на гражданите. Е, всичко това може да се защити надежно, само ако Европейският съюз е сплотен. Е, нека да спасим Европа, нека да поставим на преден план Европа, не раздробяването, към което а, е, пледират а, популистите и националистите, е разковничето. Необходима ни е економическа мощ и е, Европа винаги е успявала да постигне именно тази цел. След е, десетилетия в този парламент е, днес говоря за последен път. Когато станах член на Европейския парламент, е, ние току-що бяхме създали Митническия съюз, който още не функционираше истински. Бяхме съвсем малко в Европейския парламент. Сега сме много повече и Европейския парламент трябва да оправдае мощта и е, силата, която има в момента. Духът на Нотърдам е духа на Европа. Това е духа на християнската култура и цивилизация. Спомням си снимките е, е от е, е честванията е, пред Нотърдам, от сълзите в очите на Хелмут Кол и през президента Митеран. Национализмът означава война, казваше Митаран. Нека не забравяме тези негови думи. Благодаря ви, господин Брок. Благодаря ви. Това е последното ви изказване в този парламент. Много добра работа свършихте и надявам се, че няма да забравите изцяло европейската политика. Благодаря ви. Моля за аплодисменти. Това е една от тези емоционални сутрини, господин Брок. Надявам се, че оценявате аплодисментите от колегите. А сега за две минути господин Корбет. Благодаря и аз искам да се присъединя към тези, които се изказаха по Парижката света Богородица и най-вече това, което казвате вие, господин Туск, че споделяме болката на французите. Вие казахте, че нас не обвързват не само договорите, това въжи с пълна сила и затова съм толкова шокиран, когато казахте това. Господин Фараш тогава извика глупости. За съжаление, той вече не е тук. Това мисля, че е свидетелство за отношението на някои в този парламент, но те са гласовете на миналото. Британците започват да виждат какви са лъжите, които разправят от години за Европейския съюз започват да осъзнават лъжата за Брексит. Спомните ли си, казаха ни, че ще е лесно, се оказа сложно. Казаха, че ще се спестят много пари, които ще отидат за националното здравеопазване, а ще ни струва цяло състояние. Казаха ни, че ще има търговски спогодби с страни от цял свят. А всъщност губим всичките си търговски спогодби, с които имаме. Британците започват да прозират всичко това. И затова толкова се опасяват от нов референдум, защото знаят какъв ще е отговора, ако се проведе такъв референдум. А затова и консерваторите се страхуват от европейските избори, защото знаят, че ще бъдат смазани. Очуден съм, че Ферховщат и някои други в парламента се страхуват от тези избори. Няма нужда да се страхувате. Мнозинството от британците депутати, които ще се върнат, няма да са от тази страна на залата. Така или иначе, Брексит Европейския съюз ще загуби държава членки за първи път в историята си. Последиците от това решение са много по-големи от неудобство на една група, дали ще загуби няколко члена. Моля ви да проявете отговорност. Тази отсрочка трябва да се използва, както каза господин Туск, съвсем основателно. Нямам голяма надежда за разговорите между двете партии, защото госпожа Мей не може да промени позицията без бунт за своята партия, но така ще има време да оправи тази бъркотия, в която всички се насъдихме. Благодаря. Мистер Николсън.